think we should start because of the... yes. colleagues. Um, I think. Уважаеми колеги, смятам, че е време да започваме. Има някои проблеми с транспорта тази сутрин. А, има и допълнителни отежнения. Ако случайно сте пропуснали, че ще има проблеми днес в транспорта, ви уведомявам, за да го имате предвид за останалата част от деня. Има някои проблеми с френското ТЖВ, с Евростар. Не разполагам с актуална информация, но това е което знам до този момент. И така, нека да започваме с точката от дневния ред, отнасяща се до преходните разпоредби в областта на съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси и полицейското сътрудничество, протокол 36 от договора от Лисабон или възможност за неучастие на Обединеното кралство, последвано от възможност за възстановяване на участието. Ще получим актуална информация от комисията и съвета относно състоянието на преговорите с Обединеното кралство. Съвсем накратко бих искал да кажа нещичко за хората, които не са запознати. Съгласно протокол 36.4 от европейските договори, Обединеното кралство реши да не участва в сътрудничеството по наказателно-правни въпроси и полицейското сътрудничество, които са прияти преди 1 декември 2009 година, в резултат на което бившия трети стъл престава да се прилага за Обединеното кралство от 1 декември 2014 година. На 24 юли 2013 година Обединеното кралство неофициално обяви, е, че желая да се включи в, участ... в 35 инструмента от съответното законодателство. Съгласно договора, съвета трябва да разгледа искането на Обединеното кралство съгласно шенгенското законодателство с единодушие, а комисията трябва да разгледа искането във връзка с мерките, които не са по Шенген. На 26 септември 2014 Европейската комисия прие две решения за съвета. Първото се отнася до преходните разпоредби, а второто до финансовите последици от неучастието на Обединеното кралство. В момента се водят преговори в съвета. Той ще трябва да се произнесе с квалифицирано мнозинство по двете предложения преди 1 декември 2014 година, за да се избегне правен вакуум. Съвета ще трябва да приеме с единодушие и трето решение по искането за обратно включване на Обединеното кралство в някои мерки по Шенген. Крайният срок за споразумението наближава. Сега ще чуем актуална информация за преговорите с Обеденто кралство от комисията и председателството. За тази цел приканвам първо господин Слит от името на комисията да вземе думата, след което ще чуем господин Колумбо от италианското председателство. След което ще дам думата на членовете на парламента, за да чуем и тяхната позиция, но първо да чуем господин Слит. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за тази възможност да ви представя актуална информация за преговорите. Това е част от нашите задължения да ви информираме. Ще се опитам съвсем накратко да поставя акцента върху някои от основните точки в законодателството и да ви представя позицията на комисията. Може би си спомняте от последната ни среща през юли, че а, тук става дума за две неща. Първо, стигаме до крайния срок на прилагането на бившия трети стълб, нещо, което е валидно за всички държави членки. Обединеното кралство първо реши да не участва, след което реши да се включи обратно по смисъла на протокол 36. В това отношение Европейската комисия трябва да провери дали има законодателни актове, които вече са невалидни. През юни излязохме с съобщение в това отношение и работата ни в тази насока доста напредна. За нас е важно да има правна яснота относно европейското законодателство. За тази цел ще направим и конкретно предложение – и ще работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент, защото, разбира се, акта ще бъде прият в рамките на процедурата по съвместно вземане на решение. Може да има няколко предложения, които трябва да бъдат отменени по смисъла на бившия трети стълб. Относно неучастието на Обединеното кралство. Както вие казахте, господин председател, миналата година Обединеното кралство реши да не участва в тези мерки, но да се включи обратно само в 35 по смисъла на договора Европейската комисия трябва да направи оценка на искането за мерките, които не са по Шенген, а съвета трябва да се произнесе по мерките по Шенген. Тази процедура е ясно разписана в договорите. Както ви съобщихме през юни и както уведомихме вашата комисия през юли, правим подробен технически анализ на предложението, направено от Обединеното кралство в, по отношение на мерките, които не са по Шенген. Договорите са ясни в това отношение. Ние трябва да помислим дали, дали трябва да се добавят някои законодателни актове в списъка с такива, които се прилагат към Обединеното кралство, за да има по-голяма правна яснота и да видим дали е възможно а, държава членка да участва по някои мерки, но не във всички. Заключенията на комисията бяха изложени през юни, но, както знаете, формално решение може да се вземе само единствено на 1 декември, защото това е първият ден, в който официално Обединеното кралство може да подаде искане за обратно участие. Целта на цялата процедура беше да се стигне до по-добра яснота и да се избегнат проблеми, считано от 1 декември. Европейската комисия подпомага съвета, за да може да се стигне до същото споразумение за мерките по Шенген. Същото като това, до което се стигна за мерките, които не са по Шенген с тази разлика, че за мерките по Шенген трябва единодушие в съвета. Както и вие заявихте, господин председател, направихме предложение за преходните разпоредби и за финансовите последици от изключването на Обеденото кралство и евентуалното възстановяване на участието в последствие. Това само по себе си трябва да бъде решено също на 1 декември. С оглед на а, участието в решенията по Прюм, ние трябва да направим оценка на финансовите последствия. Вече смятаме, че а, това ще струва около 1,5 милиона евро за решенията по Прюм и ако Обединеното кралство реши да не участва в тези решения, тази сума трябва да бъде възстановена. Имаме и специално рамково решение в това отношение, но ангажимента, поето от Обединеното кралство, към този момент е неофициален. Важно е да не се стига до оперативни пропуски в съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси и в полицейското сътрудничество. За тази цел включваме клауза, за да избегнем рискове от подобни пропуски. За ограничен преходен период разпоредбите ще се прилагат за Обединеното кралство. Ние предложихме този срок да бъде 7 дни, докато комисията и съвета не дадат официално разрешение мерките да влязат в сила. На 1 декември Обединеното кралство трябва да ни информира за правните инструменти, по които желая да участва като комисията се произнася по мерките, които не са по Шенген, а съвета по мерките по Шенген. Това разбира се е от голямо значение за сигурността на гражданите. Обединеното кралство, гражданите на Обединеното кралство, но и гражданите на Европейския съюз като цяло в случай на а, съдебни спорове. Съгласно протокол 36, трябва да се даде възможност за широко участие на Обединеното кралство в пространството за свобода, сигурност и правосъдие, без това обаче да нарушава практиката и европейското законодателство. Съвет и Европейската комисия направиха всичко възможно, за да разсеят всички колебания и е, за да сме подготвени за 1 декември. Разбира се, на 1 декември тази година Обединеното кралство ще трябва официално да подаде заявление е, съгласно е, мерките, като съвета ще трябва да се произнесе с единодушие. Благодаря. Благодаря и аз. Както вече казах, наистина влиянието беше и от двете страни, но също така имаше и влияние върху други държави членки. А сега ще дадем думата на господин Колумбо, преди да дадем думата на членовете на комисията. Благодаря, господин председател. Вие и комисията доста подробно ни изложихте ситуацията, за това моето изказване ще се сведе до някои допълнителни информации. След работата, свършена по време на гръцкото председателство, досието беше доста добре подготвено технически. Сега италианското председателство продължава работата с цел да се постигне споразумение и да се постигне също така възможно най-широко участие на Обединеното кралство в областта на правосъдието и вътрешните работи. Имаше няколко заседания на работната група при италианското председателство. Утре има още едно. Въпросът е обсъден също така на ниво министри, както и на съвета ПВР на 9 и 10 октомври. италианското председателство се опитва да постигне консенсус максимално бързо. Съзнаваме, че някои държави членки са сериозно заинтересувани още преди 1 декември да има политическо споразумение, защото въпросът действително е политически. Може би официалните действия ще бъдат предприяти към 1 декември, разбира се, но ние ще направим всичко възможно, за да напреднем и да избегнем по евентуален временен правен вакуум. Велико... Обединеното кралство работи и в двустранен порядък с някои държави членки, които изразяват някои съмнения но до сега всички заявени резерви са отстранени, остана само една и се надяваме много скоро да успеем да се справим и с нея. За да можем действително на 1 декември да имаме на масата консенсус, който да се и подкрепи единодушно в рамките на Шенгенското споразумение. Сега говоря само за Шенгенското решение, но държавите членки още в самото начало заявиха, че въпросът трябва да бъде разглеждан в пакет, тъй като споразумението трябва да бъде широко и задоволително за всички държави членки. Благодаря. Благодаря, господин Колумбо. Сега направо да преминем към членовете, които искат да вземат думата господин Вратен. И сега първо господин Тимоти Кирков. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Да, е, много полезно резюме за настоящата ситуация и наистина искам това да бъде приключено възможно най-бързо и със сигурност искам да се приключи възоснова на детайлите по различните протоколи, в които ние вече сме дискутирали и в дори и за опт-ин на Обединеното кралство. Това са много важни области за безопасността на Европа, особено в областта на полицейското сътрудничество и е, за работата на организации като Европол. И разбира се, има го прумският въпрос. Чухме от забележките тук. Това не е нещо, което ще се реши е, окончателно до 2015, но все пак смятам, че процеса продължава и атмосферата, в която се развива, е много важна за да се приключат преговорите възможно най-бързо през следващата година. И още нещо, което искам да добавя. Знаете, аз съм много положително настроен, но че по време на преговорите, на дискусиите по тези елементи, някои важни елементи със сигурност ще възникнат и евентуално ще се поискат реформи за бъдеще в тези области. Винаги е много трудно по третия стълб – а, знаете, третия стълб беше а, премахнат и винаги ще бъде много трудно, защото а, има много мерки, които не са преразглеждани от много време. И дискусиите продължават а, а, и въпроси се повдигат и от други държави членки. Те искат област, ня, имат, искат развитие в някои други области. И мисля, че наистина трябва да имаме дискусия, а, която да е актуална, да е от 21 век, а не да оставяме мерките от миналия век. Е, много е важно тези, о, тези области, по които искаме оптин, да бъдат ясно дефинирани и после другите страничните въпроси да бъдат разгледани отделно в подходящо време. И искам тази комисия да участва в този процес, след като приключим основната част от дискусиите. Благодарим за доклада, който получихме. Разбира се, нашите приятели, така да ги нарека в Лондон, ще трябва да положат, да положат всичко черно е на бяло в парламентарни вариант, а, до тогава нека да се свършим работата. Благодаря. Сега госпожа Софин Велт. Благодаря за тази интересна дискусия тази сутрин. Смятам, че темата е много-много важна и благодаря на комисията за въведението. Трябва да кажа, че не ми хареса начина по който комисията, изпра... комисията уведоми парламента, именно чрез писмо до господин Велер. Мисля, че комисията трябва да уведоми целият парламент на политическо ниво. Надявам се така да се процедира за в бъдеще. И е, лично е, признавам какво са договорите, какво е било договорено в миналото, но съм тъжна, че държави, които имат е, че някои държави имат колективен опт от такива важни области. Например, общият пазар, отворените граници, свободно движение. Е, вярно, свободно движение и на престъпници. Но в такъв случай това означава и свободно движение на тези, които се борят срещу престъпниците. Така че мисля, че Тимоти е прав, а именно трябва да подсилим областите като свобода, правосъдие и сигурността, не да фрагментираме тези области. Признавам, че комисията и съвета наистина се опитват да запазят съгласуваността в различните политики. Но сега все пак имам няколко въпроса. Първо, разбирам от съвета, който разисква евентуално Шенген, че има е една оставаща резерва, както ви нарекахте. Първо искам да разбера от кого. Ако ще сме прозрачни, добре, нека да го кажем пред публиката. Защото това е много важно. Държавите трябва да са отворени. Има също и съдебно решение за повече прозрачност. Искам да знам също и какво се свърши, за да преодолеем резервите. Как, как ги преодоляхте? Обяснихте ли им? Променихте предложението? Подкупихте ги? Какво направихте? Защото знам, че ще има гласуване в английският парламент, ако правилно съм разбрала. И искам да знам какъв е дебата там, какви са аргументите от двете страни. И Въпрос към комисията. Предложихте в името на съгласуваността да има три допълнителни елемента, които да се включат. Искам да знам как това ще проработи. Дали те ще бъдат приети от английското правителство? Също в Европейският парламент всички депутати гласуват по всички теми, например еврозоната, въпреки че примерно това не засяга тяхната държава. Така че как ще преработи това сега в съвета? Какви ще са детайлите около гласуването там? Един а, краен въпрос, последен въпрос. Имаме списък с мерките, за обратно връщане, обратен оптин. Има ли области, по които това е невъзможно? Тоест, може ли да получим обща картина на областите, по които все пак ще сътрудничим и тези, по които няма да има повече такова сътрудничество за бъдеще. Благодаря. Благодаря, Софи, за разширяването на дебата. Да, ще има дебат в английския парламент и гласуване, може би тази седмица или следващата. И наистина в името на прозрачността ще поискаме е, да да получим информация за държавата, която е, има резерва. Ще видим дали можем да го направим това и да получим прозрачност от съвета. Сега Ян Обрехт. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че съм напълно съгласен с факта, е, че имаме нужда от пълна картина. Много е трудно да се отсъди, е, когато се върнем назад към хартата на фундаменталните права и Лисабонския договор. И мисля, че ще е добре да си извлечем последи... полуките от подобни опт-аути. Трябва ли да има такива в мерките сътрудничество, например за Европейската заповед за арест или пък за разследване? Мисля, че това е невъзможно. И примерно пък да имаме оптин за директивата за процедурните права. Не мисля, че така ще проработят нещата. Мисля, че този парламент трябва накрая да види какви ще са последиците и да каже дали имаме отделни области или да реши да има правоприлагане от страна на комисията и някои въпроси от основните човешки права да бъдат е, решени задължително за всички държави, така че да няма опта аут примерно по върховенството на закона, по човешките права или пък по мерките за сътрудничество. И също искам да кажа, че очаквам от комисията да погледне много внимателно въпроса и съответно може да има противоречие между а, това изключване, opt-out е и после пак включване, opt-back in. И, например, такъв е случай с а, някои части на юриспруденцията. Не смятам, че от правна гледна точка това е по договорите и не е начина по който се използва правното сътрудничество. Например, и комисията, мисля, че ясно го каза, че в такъв случай трябва да има процедура по нарушения, защото се покупават основни принципи на договорите. Благодаря. И господин Батен. Някой друг иска ли думата след това? Не, господин Батен. Аз ще а, отговоря на, на госпожа Интвелт за свободното движение на престъпниците. Има, те свободно се движат, не се тревожете. Има си а, терористични престъпни групи навсякъде, които така си, си предвижват дейността навсякъде. Относно резюме, обща картина на Opt-in, Opt-out, аз направих едно такова през януари, може да го видите на моя вебсайт, там има анализ на цялата картина. Нека все пак да напомня за какво говорим тук, а именно същността на правните инструменти и институциите, които ще наблюдават английския закон и вашите също. Английският закон се разви различно през 19 век. Целта е да се наказват виновните, но също да се защитават невинните. И, и това ще бъде унищожено като от вашето законодателство. да, ние все още претендираме, че сме независима държава и Камерън организира един такъв дебат на долната камера на парламента. На 29 октомври той каза, че е постигнал масивен трансфер на правомощия обратно към Обединеното кралство чрез опт-аут от тези мерки. И също е, позволи да има известни предпазни мерки. Тоест да не се например, британските съдии да могат да отхвърлят европейска заповед, европейско искане за трудничество и за арест. Нека да се спра по-подробно на тези елементи. Решението да направим опт-аут от тези стотици мерки не е толкова важно. Тези мерки са сравнително малки, те се дублират с нашите или са наистина дребни. Така че ние просто ние не се изключваме от основното европейско законодателство. Още повече Долната камера избра един комитет по тези мерки, който също да потвърди, че няма да се отделим по този начин. И това е и потвърждено после от долната камера. това се прилага, обаче, ако престъплението или част от престъплението е а, извършено в Обединеното кралство. Тогава ще се прилагат нашите мерки. Но няма да се прилага, ако престъпленията са извършени извън. Тоест, английското право, нека да не забравяме, може да изисква специфични обвинения по дадено престъпление. По европейското право има 32 категории престъпления, например измами и други. И, а, примерно, в, може да кажат някои от вас, че в британския парламент със сигурност има много измамници и че трябва да се съдят в такъв случай, но ние не можем да го направим по нашето право, ако няма конкретни доказателства представени пред съда. И а, господин Камерън иска наистина да се запази тази пропорционалност и не може, примерно, един човек да бъде съден по международни закони за това, че е откраднал колело. И хубавото е, а, че ако трябва да екстрадираме някой, който е извършил голямо престъпление, така иначе ще ни трябват доказателства. И по континенталната система на правосъдието, където има разследване. Веднъж, когато се залови дадения човек или той се предаде, не се знае колко време ще продължи разследването, докато при нас нещата са по-различни. И цялата идея е, че ние няма да заменим нашата вековна, изпробвана система с, с една извънземна, така да се каже, чуждестранна и несигурна система. И да предадем просто нашето правосъдие от английските съдилища на европейските е, за винаги. И да заменим върховенството на закона с върховенството на европейската идеология. И ние не можем да приемем нищо подобно. Благодаря. Не искам да спирам този демократичен дебат, но се опитвам да дам равно време за изказване на всички, така че не надвишавайте времето си. Софи, процедурен въпрос ли? Искам да напомня на уважаемия колега, който каза, че на Обединеното кралство му се налага чужда правна система. Та бих искал да ви напомня, че британските депутати взимат участие в европейското законодателство, така че не са чак такива жертви. Um, Нека да не започваме тази дискусия, казва председателя. Моля ви, малко ред в залата. Моника, come on. Okay. I think, um, okay, thanks uh, for that helpful point. Благодаря, Софи, за това оточнение. Мисля, че с това слагаме край на дискусията. Нека да чуем отново комисията, след това и съвета, за да отговорят на зададените въпроси. Има думата представителя на комисията. Благодаря ви, господин председател. Може би да кажа нещо по въпроса за яснотата и за броя на правните инструменти на 1 декември 2014. Европейската комисия смяна, смята, извинете, че споразумението, до което стигнахме с Обединеното кралство през юни, по мерките, които не са по Шенген, са добри. Имаме един доста единен пакет и по този начин сме изпълнили задълженията си по договора. Сигурен съм в това. Разбира се, трябва да а, видим и по-голямата картинка, договора като цяло. Относно броя. Комисията счете, че четири правни инструмента трябва да бъдат дописани в списъка упоменат от Обединеното кралство. Обсъдихме въпроса с Обединеното кралство и стигнахме до споразумение за Европол и Европейската съдебна система. Броя на тези правни инструменти се определя по редица причини. Всеки път, когато законодателите приемат нов законодателен акт по Лисабонския договор и той попада в бившия трети стълб, трябва да се преразгледа броя. Затова цифрата ви изглежда странна. Например, Европейската заповед за разследване, след като тя бе приета, това всъщност беше включено в съответната рамка по Лисабонския договор – и трябваше да се преразгледа списъка. Затова ви изглежда странно броя на законодателните актове. Важно е да имаме ясна представа за обхвата на законодателството като цяло, но а, пълна представа ще получим на 1 декември. Тогава ще имаме конкретен брой и конкретна представа за положението. Нашите колеги от Генералния секретарят на съвета също работят по въпроса, така че на 1 декември ще разполагаме с точен списък и ще знаем точно за какво работим. А по процедурния въпрос ще си го запиша и ще ви отговоря на по-късен етап. Благодаря ви. Сега господин Колумбо. Благодаря, господин председател. По въпроса, който зададе госпожа Интвелд, вие вече посочихте страната внесла тази резерва. Става въпрос за един доста продължителен дебат доста държави членки внасяха резерви. На практика, както казах, всичките бяха оттеглени, остана само една. И то не по шенгенски въпрос, така да се каже. Става въпрос за решението от Прън. Въпросът е как е, ще бъде третиран британският случай, британската декларация, как ще бъде е, третирана. Тази декларация, впрочем, е внесена в съвета по общи въпроси. Въпросът е на взаимност при прилагането. Е, е, при прилагането на разпоредбите. Ние настояваме да се уреди въпроса с тази резерва. Опорито сме решени да го направим. Водят се двустранни разговори и сме оптимистични, че скоро и тази резерва ще отпадне. Разбира се, не можем да говорим от името на страната, внесла резервата. Um... Благодаря ви. Това не беше въпрос на госпожа Интфелд, а мой. Ако няма други колеги, които искат да вземат думата, можем да приключим дискусията за следните думи. Европейския парламент се интересува от правните подробности по въпроса, но членовете на парламента повдигнаха и въпроси от политически естество във връзка с дискусията в Обединеното кралство. Европейския парламент ще продължи да наблюдава случващото се с оглед на продължаващата законодателна дейност и в други области от страна на държавите членки. Моето лично мнение е следното. Аз приемам участието в съответните правни мерки, но това е моето лично мнение. Просто исках да го изразя, въпреки че трябва да бъда неутрален като председател. Просто искам да кажа, че в това отношение подкрепям британското правителство. Софи, нов процедурен въпрос ли имаш? Не. Нека да повторя това, което казах и по-рано. Бих искала да получа общ преглед. Разбирам, че комисията ни казва, че още работи по въпроса, но все пак все нещичко сте поприключили защото очакваме споразумение до 4 седмици, така че все нещо се, при... сте приключили. Какво, в какво отново ще се включи Обединеното кралство и в какво няма да участва. Това живо ни интересува. Не съм влизала в интернет страницата на вашата дирекция, просто искам да получа информацията официално, на институционно ниво. Смятам, че комисията и съвета трябва да идват в Европейския парламент, най-вече в пленарна зала, за да ни информират за дискусиите и за бъдещите им намерения. Просто си има ред. Председателя. Да, изключително полезен коментар. Сигурен съм, че както комисията, така и съвета ще го вземат предвид. С това приключвам дискусията. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка. The next, um, the final item this morning. И последната точка от дневния ред за днес е писмен въпрос до Комисията за определението за национална сигурност правило 130 от процедурния правилник постановява, че трябва да се получи отговор в рамките на 6 месеца. Ако не се получи отговор, случаят не се включва в дневния ред на съответната парламентарна комисия. Софи внесе въпроса на 27 август 2014 година. Комисията отговори на 16 октомври 2014, което означава, че е надвишен срока от 6 седмици. От тук е искането на госпожа Интвелд да включи точката в дневния ред. Госпожа Интвелд. Да. Приемаме доста мерки. Доста законодателни мерки, в които се говори за национална сигурност. Но никога не сме мислили за това какво означава това понятие. И се питам какво е правното определение на национална сигурност, което прилага Европейската комисия. Затова зададох въпрос на комисията, тя ми отговори късно. Нямат определение, ни се казва, защото това зависи от държавите членки. Е, това е доста объркващо. Не съм юрист, но ако комисията прави законодателни предложения на базата на определения, защото националната сигурност може да бъде дори цел на самото законодателно предложение. Та не е ли странно, че няма единно определение за национална сигурност? Нямаме такова определение. Лесно е да се каже, и те държавите членки решават. Много е лесно да се приема законодателство, но то се прилага в целия Европейски съюз. Например, споразумението по Safe Harbor. Е, решението бе взето от Европейската комисия изцяло, а там също се прави препратка към националната сигурност. Така как може сега комисията да твърди, че държавите членки е, приемат собствено определение, при положение, че вие приемате споразумение като Safe Harbor, да не говорим, че после го отменихте, ако няма правно определение. Национална сигурност се използва за да се определи обхвата на дадено законодателство. Така че това е ключово понятие и наистина е шокиращо, че, се, че липсва хармонизирано определение в това отношение. Искам отговор. Okay, so um, we're going to hear what the Commission says about this, about this definition of national security. Благодаря. За колегите, които се питат какво точно представлява целият този въпрос, той засяга доста законодателни текстове, затова имаме нужда от тази дефиниция, от това определение за национална сигурност. Ако казвам това за колегите, които се чудят защо е толкова важно. И сега правната служба на комисията има думата. Благодаря. Господин председател, уважаеми депутати, е, съжалявам, че сме закъснели е, с срока за отговаряне, за отговор на вашият въпрос. Като цяло, национална сигурност е понятие, което е под член 4, параграф 2 на договора за функциониране на Европейския съюз. И така, както уважаемия депутат го каза, да е включен, това понятие е включено и в много други правни актове. Това наистина, както всички други понятия от Европейския закон, не винаги имат, не винаги имат самоответствие в националните закони и съответно има обърквания, свързани с тълкуването и се стига до е, наместа на съда, на Европейския съд. Не можем да кажем, че е, определението се оставя на държавите членки. В този случай. По член четвърти на договор за функциониране на Европейския съюз, това е отговорност на държавите членки. Това е автономна, така да се каже, отговорност, но има много други вторични законодателства, които отразяват ограниченията на европейските правомощия в това отношение. И по въпросът, който беше даден от коми... по отговор, който беше даден от комисията, определението редовно се използва и в отговора също е от общ характер. Разбира се, комисията добави и а, също е, че остава готова да отговаря на, специ... на въпроси относно специфичните аспекти, например, свързани с вторичното законодателство. Благодаря. Okay, Софи. Благодаря, Софи. Имаш думата. А, тук. Да. Има доста обърквания, доста черви. Но добре, ще бъда... Ще правя малки такива. Така. По определението национална сигурност, разбира се, държавите членки са отговорни да, да прилагат това понятие на националната територия. Но националната сигурност като понятие се използва в какви ли не закони и международни споразумения, като основа за изключение от правилата. Много често правила като фундаментални права, прозрачност, човешки права, граждански права, защита и така нататък. Ако това е основание за изключение от основните права, трябва да знаем. Това е въпрос на правна сигурност. Тя в такъв случай трябва да знаем какво е основанието за изключение. И ако вие използвате национална сигурност като понятие, което явно си има различно понятие в отделните държави, включително и държавите, с които имаме споразумение, нещата стават много объркани. Имаме международни споразумения, които оказват. По причини, свързани с националната сигурност, можем да имаме следните изключения и така нататък на националната сигурност на коя държава. ако имаме едно споразумение, примерно, за предаване на банкови данни или на пътнически данни на Съединените щати, те ще ни дадат ли правни а, гаранции за, за националната сигурност? Но това означава ли националната сигурност на Съединените щати. Нима тяхната национална сигурност ще определя кои закони и кога се прилагат за мен, европейски граждани. Е, мисля, че комисията трябва да даде дефиницията по клаузата за безопасно пристанище Safe Harbor. Safe Harbor е измислена от Европейската комисия, не от държавите членки, не от САЩ или от някой друг. И ако комисията е изготвила такова важно законодателство и комисията сама си реши да го прилага, тогава трябва да е абсолютно ясна какви понятия използва и с какво значение. И за това ние трябва да, и настояваме да имаме писмен отговор, пълен писмен отговор от правната служба на комисията – и аз нямам нищо против дори да се консултираме с правната служба на съвета и на парламента, защото всичко трябва да е, е съгласувано. И трябва да се споразумеем по дефиницията. Тази дефиниция трябва да е абсолютно ясна за гражданите, кога се прилагат законите, кога не се прилагат. Имаме нужда от тази дефиниция. Е, нека да напомня на колегите, че по време на това искане а, ние се съгласихме с а, това, че дефиницията на национална сигурност е крити, от критично значение, защото наистина държавите членки имат отговорности по член четвърти. Но когато става въпрос за сътрудничество между държавите членки, става много по-сложно като ситуация и а, понятието се размива, защото влизаме в водите на международните споразумения. И наистина имаме нужда от разяснения. И мисля, че наистина имаме, е, нуж... че имаме нужда от детайлна позиция. Съгласен съм с казаното от вас. И да, благодаря за това, че повдигнахте този трънлив въпрос. Искам също да се спра на предложението за по-детални въпроси. Получих доста такива, така че ще се опитам да му отговоря. Винаги има наистина неща за доразясняване. Национална сигурност по европейските правни текстове може да бъде само национална сигурност на държава членка на Европейският съюз. Това е първото. И второ, относно обхвата на това, което би могло да бъде включено в един правен текст и нашето тълкуване – включва економически и национални интереси или шпиониране на други правителства и институции на други държави членки. Това е по специфичните въпроси, които получих. Добре, в такъв случай на къде вървим с дефиницията? Наистина ми нужда от по-дълга дискусия тук по темата, защото последиците са много много тежки. Моника, вие също може би имате въпрос и се надяваме да получим отговор от правната служба. Господин председател, уважаеми колеги, мисля, че тази дискусия е толкова трудна и поради това, че терминът национална сигурност много често зависи от конкретната ситуация, в която се използва. Тоест, ако е, сме в период след терористичен акт, темата национална сигурност се дефинира по различен начин, отколкото се е дефинирала примерно 3 месеца преди това. Тоест, кое е основното, което може да влезе в този термин, за да го ограничим по някакъв начин и да можем да го използваме но действително националната сигурност варира в зависимост от конкретната обстановка. Логично е, че както правоохранителните органи, така и полицейските органи, отбранителните органи използват това понятие, като са принудени да го адаптират към действителността в зависимост от конкретната заплаха. Мисля, че дискусията, която водим, е много смислена, но ще бъде много трудно да се намери понятие, което да отговаря на всяка възможна ситуация. Благодаря. Yeah, I mean, I agree. We're about to embark... Да. Съгласен съм, че имаме нужда от подобна дискусия за, за националната сигурност и въобще за стратегията но така иначе ще се върнем на тези понятия. И мисля, че наистина имаме добри възможности в това отношение. Още следващият оратор. Благодаря. Радвам се, че Софи повдигна този въпрос. В този контекст националната сигурност се използва като извинение не само за законодателството, но и за практики, които е, застрашават свободата на словото и на изказа, медиите. Е, наскоро, примерно, дискутирахме ситуацията в Унгария, където имаше подобни е, прояви. Но не само там. Така че е важно, когато дискутираме, да дефинираме ясно кое не е проблем, свързан с националната сигурност. Например, политическите права, свободата, нека да се каже кое не може да бъде извинение за каквито и да било действия на националните правителства и, да не, и при, при какви случаи правителствата не могат да се крият зад понятието национална сигурност. Да, добре, ще погледнем и изключенията. Е... Госпожа Жоли. Мислех, че не можем да приключим дискусията за национална сигурност и човешки права, основни права, без да се спрем на актуалната днес тема. А именно, национал... международната преса каза, че а, 340 че а, стотици хора не са плащали данъци на държавите си. И това с а, съучастничеството на Люксембург и председателя на нашата комисия. А това е невероятна новина. Основната новина и мисля, че нашата комисия трябва да вземе предвид. Не знам какво можем да направим по въпроса. Може би координаторите трябва да се срещнат и да работят по решение на този въпрос. Наистина смятам, че това е доминиращата новина днес. И има такова голямо влияние върху обществото и върху основните права. Наскоро четах статия за деца в Филаделфия. Толкова бедни деца има там. Една трета от тези деца живеят под прага на бедността. А пък Люксембург, пък друга страна, данъчно убежище и това стана благодарение на тези 340 споразумения, подписани от Жан-Клод Юнкер. Благодаря. Ще разгледам какво мога да направя с координаторите. Колеги, с това можем да приключим дискусията и да дам думата на правната служба да отговори на въпросите на господин Обрехт. А нашата правна служба къде? Е? Никога не съм ги виждал. А, добре. Давам ви думата съвсем накратко. Господин председател, уважаеми депутати, нека да кажа, че аз тук съм като представител на правната служба а, по този а, по този въпрос и съм просто а, говорител, така да се кажем. и слушах въпросите и бих казал, че може би има някакво наистина точно значение на, на понятието национална сигурност, което да зависи според различните инструменти но това означава, че има нужда от допълнителен анализ за всеки инструмент. Просто да се анализира какво е било значението в специфичния контекст. Няма да мога да вляза в детайли тук, но може би според мен има различни значения, понятието има различни значения в различните инструменти. Трябва да се види и разликата между международните споразумения и вътрешно законодателство. Мога само да повторя това, което вече казах. Разбира се, комисията ще отговори на всякакви допълнителни писмени въпроси, е, които искат специфични елементи и специфични разяснения. И ще се опитаме да се впишем в сроковете. Благодаря. Mrs. Kaufman, did you want to speak? Did, you, did I miss you? Има човек, който пропуснах? Благодаря, но след отговора на представителя на комисията, искам да кажа, че не би било зле нашата служба за научни разработки да направи съпоставителен преглед дали в държавите членки или в държавите членки на ООН има някакви дефиниции за национална сигурност. Мисля, че това много ще ни помогне да продължим дискусията. много добро предложение. Сега с първо Софи за заключения. И после и аз. Благодаря. А, ако обобща това, което каза правната служба на комисията, ами не знам какво точно трябва да означава, просто, просто го включихме. Софи заключения. Не, не е резюмета. Ами вижте, започнахме дебата преди 5 минути, така че дори нямахме време да, да го разискваме. И освен това имаме време. Аз не съм юрист, но това, което виждам, и което знам като принцип за закона, че законите трябва да са предвидими. Ако вие кажете ми, вижте, така имахме си това понятие национална сигурност, не знаехме точно какво значи, ама го предлагаме според обстоятелствата. Това означава, че законите ви не са предвидими. Ако националната сигурност се използва като основа, като извинение, за да се изключват временно или постоянно някои правни принципи, аз не мога да приема такъв механизъм. Трябва да има предвидимост. Ние не можем просто, просто да, ако кажем, според ситуацията преценяваме, ами тогава кой преценява? Кой съди? Кой отсъжда? Кой решава? Кога се прилага това изключение? Ако вие не знаете какво е дефиницията на национална сигурност, как се прилага законодателството. Примерно 28 различни изключения или повече, защото имаме и примерно споразумение с Русия, Китай, САЩ и кой още друг. Така че аз не осъждам принципа да имаме някои правни изключения, свързани с националната сигурност, но трябва да знаем първо преди да пишем каквито и да било закони, какво е понятието национална сигурност, какво включва то. Така че предлагам следното. Искам, тъй като има един специфичен случай, който споменах, а именно Safe Harbor, който вече е достатъчно противоречив, където комисията сама си решава. Никой друг не може да реши. Ако в, ако в Safe Harbor комисията е вписала национална сигурност, със сигурност комисията трябва да знае какво се крие зад терминът национална сигурност и какво има предвид законодателя, когато го е включил там. Така че искам от комисията да ми даде пълна, подробна дефиниция на национална сигурност в Safe Harbor. И то възможно най-бързо. И второ, искам комисията да ни даде една по-широка дефиниция или обяснение на това, как използват понятието национална сигурност в законодателни предложения, как са го използвали до днес и очаквам, че за бъдещи законодателни предложения, било то за вътрешно законодателство и за, за международно такова, да има добавена дефиниция за национална сигурност, ако термина се използва в текста. И също относно вашите предложения за нашата, да се консултираме с нашата правна служба, разбира се, трябва да го направим. Добре, много полезни предложения. Ще включим и нашата правна служба и ще е, имаме по-подробна дискусия. Разбира се, това ще засегне и много други законодателни дейности. Благодаря, колеги. По точка разни, има ли нещо да кажете? Заповядайте. pan przewodniczący wczoraj w czasie debaty o terroryzmie dzielił się z nami wątpliwościami czy nie jest Да. Вчера имахме известни съмнения, когато дискутирахме тероризма. И искам да ви кажа, че вие сте много, много добър председател и много добър човек. Но сега се връщам на дебата от вчера. Един от колегите имаше процедурен въпрос, по който лично ме атакува, така да се каже. Нещо трябва да се каже ясно, а именно, когато разискваме морал и кое е добро и лошо за е, семейството, тук има най-различни становища. И различни мнения. Един от колегите каза, че не харесала моето изказване. Но когато чуя такива морални е, изказвания, поучителни изказвания. Мисля, че не мога да ги приема, защото всеки си има собствено становище. Това го е казвал и папа Иван Павел II, и Аденауер, и, и много други политици, и Шуман. И сега искам да помоля господин председателя да гарантира всички да имаме по-равно време за нашите изказвания. Защото не е добра идея да а, нападаме вербално когото и да било тук в този парламент. Моля да гарантирате. Мисля, че стана ясно какво имате предвид. Вие ясно изразихте мнението си и вчера. Наистина доста емоционална дискусия се получи, но стана ясно в общи линии какво имате предвид. Сега просто повтаряте това, което казахте вчера. I don't see that, that there's a need to make those additional points today мисля, че трябваше да се правят тези коментари и днес, но вие ги направихте. Други колеги по точка разни. Следващото заседание на 9 ноември. И искам да закрия заседанието. Мисля, че стана много ясно какво искате да кажете. Благодаря ви.